Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część. Започваме останалата част от нашето заседание. Преди да дам думата на госпожа министъра, искам да кажа няколко думи от организационен характер. Може би си спомняте, че при темата става дума за два аспекта – Докладчикът господин Дантан започва преговори с съвета. Той вече ги е започнал всъщност. Там става дума за условията, свързани с размножителен материал и животни за разплод. Второ, това е тема от технически характер. насоки за упростяване на процедурите. Ще се гласува по тази тема на следващото заседание на комисията. С това преминаваме към най-важната точка от заседанието на нашата комисия, а именно размяна на мнения с испанския министр на земеделието госпожа Изабел Гарсия Тахерина. Относно испанския опит в прилагането на националното законодателство по отношение на веригата за доставки на храни. Преди да поздравим госпожа министъра сред нас, мога да и кажа, че е, се радвам, че тя се отзова на нашата покана да говори пред комисията Агри и да спомени своя опит в прилагането на националното законодателство по отношение на веригата за доставки на храни. Става дума за испанския опит в тази насока. Това е свързано с по-късната тема, която ще разглеждаме – борбата срещу нелоялни търговски практики. И разбира се, възниква въпроса дали има законодателна дейност на Съюза в тази насока. Надяваме се, че ще чуем от вас какъв е испанския опит. Темата е изключително важна. Имаше много предложения за намиране на подходящи решения, бяха правени и много опити в тази насока. Сега вече се занимаваме много подробно с тази тема и с голямо задоволство можем да чуем какъв е испанският опит в тази насок. Единствената страна, която е отбелязала напредък в тази сфера, така че още веднъж ви поздравявам най-сърдечно тук сред нас и разбира се, се радваме особено на вашето присъствие, защото размяната на мнения с вас в качеството ви на испански министър на земеделието ще допринесе за сближаване на позициите на Европейския парламент и на съвета или поне ще видим какви са различните схващания по този въпрос. Много сме разговаряли и сме работили по тази тема. Комисията ИМКО подготвя доклад. Госпожа Магинес е докладчик по становището на комисията Агри и със сигурност тя след това ще вземе думата. Сега обаче ви давам думата на вас. С голям интерес ще изслушаме вашето изложение. Радваме се, или по-скоро ще се радваме, да чуем какъв конкретно е вашият опит. Благодаря ви. Давам ви думата. Благодаря ви най-сърдечно, господин председател, уважаеми членове на Комисията по селско стопанство в Европейския парламент. Първо искам да благодаря за отправената към мен покана за днешното заседание. Искам да благодаря и най-сърдечно на председателя на тази комисия, на координаторите на политическите групи, че започнаха тази инициатива, за да имаме възможност в парламента да говорим за проблемите, свързани с нелоялните търговски практики и какво означава това за веригата за доставки на храни. Аз съм убедена, а това каза и председателят на тази комисия, че е много важно на равнище Европейски съюз да се предприемат мерки за намаляване на въздействието на този проблем. Министерството на храните, селското стопанство и околната среда в Испания с голям интерес проследи различните дейности и документи, които бяха приети в сферата на нелоялните търговски практики, засягащи веригата за доставка на храни, и които бяха разработени от е, ЕВСА и парламента, винаги се посочва значението на този проблем и отрицателните въздействия на подобни нелоялни търговски практики. Когато погледнем какво е отразено в тези документи и когато видим кой е включен в тази верига за доставки на храни, кой носи отговорност, кои са компетентните органи, със сигурност ще се съгласите с мен, че при е, определенето на настоящата ситуация и тежестта на проблема със сигурност има единство в мненията. Позволете ми сега да изложа как изглежда според мен настоящата ситуация. Нелоялните търговски практики са резултат от недобре балансирана економическа мощ между съответните засегнати лица и именно земеделските стопани трябва да се справят с подобни нелоялни практики и да се бранят от тях. Това означава, че се ограничават възможностите за развитие и растеж. Структурни промени, такива каквито съществуват в веригата за доставки на храни, изискват по-голяма интеграция, по-голяма концентрация, най-вече в търговията на дребно, което естествено води до по-големи дисбаланси при различните позиции в преговорите – което всъщност се отнася до всички производителите, земеделските стопани и останалите, включени в беригата за доставки на храни. Разбира се, всичко има отрицателно въздействие върху инвестициите и иновационната дейност от страна на предприятията и в крайна сметка може да има отрицателно въздействие върху економиките на страните членки на Европейския съюз. В крайна сметка тези нелоялни практики са пречка пред функционирането и развитието на вътре вътрешния пазар. Предвид тази ситуация, Институциите на Европейския съюз помолиха държавите членки да намерят решения, за да могат да защитят дребните предприемачи и също така да бъдат насърчени земеделието и в частност животновътството, трябва да се идентифицират и подходящите мерки за справяне с проблема. Установява се, че има много големи различия между държавите членки при подхода към решаването на този проблем. Позволете ми сега да изложа как ние се справяме с този проблем в Испания, какъв е действащият модел при нас, който вече носи първите плодове. Може би си спомняте, че откакто това правителство е, дойде на власт преди около 4 години. Ние бяхме особено внимателни, що се отнася до тежестта на ситуацията, в която се намира селското стопанство. Имам предвид е, растениевътството и животновътството, защото Що се отнася до останалите звена в веригата, те са в особено слаба позиция и понякога това води до нелоялни търговски практики. И Разбира се, ние веднага започнахме действия и искахме да се погрижим да се създаде по-добър баланс, да имаме по-добра верига на създаване на стойност, разбира се, и да гарантираме да се отстрани неприятното положение при някои производители, които без договор, без фиксирана цена трябваше да предават своята продукция, без да знаят кога ще получат парите си. Приехме закон в тази връзка, в който решихме, че трябва да бъдат уредени позициите на всички звена в веригата и всички те да бъдат съгласни, така че ние успяхме да отразим в закона техните позиции. Успяхме да се обединим около един интегративен текст. Това доведе до закона от 2013 година, който предвижда мерки за по-добро функциониране на веригата за доставки на храни на 2 август 2013 година този закон беше публикуван в Испанския държавен вестник. Става дума за повишаване на конкурентно способността в сектора за производство на храни, по-ефективна работа, по-малко дисбаланси и лоялна конкуренция, за да могат не само стопанските субекти по веригата да реализират печалби, но това да бъде и в полза на потребителите. Инструментите в закона представляват напредък в подобряването на отношенията между отделните звена в веригата за доставка на храни и аз мисля, че това е прецедент в е, Испания. Мисля също, че е, подобни закони няма в е, други държави членки на Европейския съюз. При нас беше създадена по този начин една добра правна рамка и стопанските субекти трябваше да адаптират търговските си практики и това се отнасяше за всички от производството в земеделските стопанства до предоставянето на продукта на клиента в търговията на дребно. Съществува една публична система, която урежда търговските отношения, заедно с система за самоконтрол, която е от частен характер, така че се гарантират по-добри отношения, по-добро качество по-точно на тези отношения. Също така имаме система за мониторинг и проследяване, която е включена в този закон и която следи развитието на качеството на търговските отношения. Аз искам сега да се спра малко по-подробно на пете елемента, които ние сме включили в закона, за да може веригата за доставка на храни да се подобри. Първо, ние сме предвидили една система за регулиране с цел постигане на напредък Разбира се, на първо място е необходимо да бъдат уредени основните търговски практики и да се дефинира понятието нелоялна търговска практика. В закона се уреждат практики, които са от задължителен характер. С други думи, изисква се сключване на договор. Договори за покупка-продажба трябва да бъдат в писмена форма ако някой от участниците в веригата е земеделски стопанин или се намира в по-слаба позиция спрямо една от другите страни. Има, разбира се, при нас търговски отношения, които са от традиционен характер. При нас вече обаче нямаме продажба на продукция без да се знае цената, т.е. без фиксирана цена и разбира се, искаме да съкратим сроковете за плащане. Ако земеделските стопани или в случаите, когато земеделските стопани предават продукцията си, те вече знаят каква цена ще получат срещу нея и в какъв срок. Освен това, има електронни търгове, обаче ние казахме, че при тях трябва да се осигури повече прозрачност. Забраняват се практики, които се разглеждат като злоупотреба. Например, едностранно изменение на договори, е, разходи, които са непредвидени преди това, е, също така е, злоупотреба с търговска тайна и други е, практики, които противоречат на лоялната конкуренция. Е, също така използване на предприемаческа инициатива на други субекти. Ние искаме всичко да бъде по-добре балансирано, но не беше достатъчно само да бъдат изброени нелоялните търговски практики, ние трябваше да създадем и система за контрол, с което преминавам към втория елемент. В този закон се съдържа таблица е, с санкции при тежки нарушения. Глобата е 1 милион евро – също така сме създали орган за проверка на тези нелоялни практики и за налагане на предвидените в закона санкции. Става дума за Агенцията за информация и контрол върху храните. Сега искам да се спра на някои неща, които вероятно ще бъдат от голям интерес за вас. Естествено, съществува фактора страх, когато става дума за сигнализиране на случаи на злоупотреба и тогава ние посочихме, че е, организациите на производителите могат да подават анонимни сигнали. Също така се предвижда по служебен път от страна на АИЦА да бъде започнато е, разследване в случаите на злоупотреба. Ние не искахме да има случаи, които да не бъдат сигнализирани на тази агенция и не искаме е, злоупотребите да останат безнаказани. Е, създали сме списък е, в тази връзка, който съдържа изискването при повторно нарушение да се предвижда по-високо наказание. Това всъщност е, са санкциите. Първите две санкции са е, от лек характер, обаче след това тежестта им се увеличава и, както казах, много тежко нарушение може да бъде наказано с глоба от 1 милион евро, когато се повтарят е, нелоялни търговски практики, т.е. когато имаме повторно нарушение, имаме срок от 6 месеца за обработка на такива сигнали, за да може в относително кратък срок след е, сигнала за злоупотреба да бъде решен случая. В този случай Министерството на селското стопанство, храните и околната среда отговаря за налагането на санкции. Ние обаче искахме да гарантираме този, който подава сигнала за нарушение, да не трябва да извършва разходи. Ние имаме много голяма надежда в този закон. Също така се опираме на работата на нашата агенция. Земеделските стопани и стопанските субекти като цяло виждат в тази агенция подкрепа при упражняването на своите права. Успехът на мерките на нашето министерство се определя до голяма степен от дейността на тази агенция и също така от необходимостта в обощарството и зеленчукопроизводството да се извършва контрол, защото след ембаргото срещу Русия се наблюдават практики, които могат да а, окажат отрицателно въздействие върху производителите, които и без това бяха в тежко положение, тъй като руския пазар за плодове и зеленчуци и за произведение от тях вече не беше на разположение като пазар и всъщност това оказа най-тежко въздействие върху всички. След това в млекопроизводството имаме съответен съответни правни разпоредби в Испания – Що се отнася до договорите в тази сфера, една година преди влизане в сила на закона, за който говорих, вече започнаха да се изискват и да се прилагат. Става дума за уреждане на важни договорни отношения в една такава важна сфера, като млекопроизводството в Испания. Установихме, че е необходимо да се налагат санкции, които са предназначени специално за договорите в млекопроизводството. Това също сме включили в нашия закон, като по този начин постигаме изпълнението на договорите да се следи строго да се спазват също така и е, законовите разпоредби за закрила на е, отделните субекти в веригата за доставки на храни. Благодарение на, тези, на този закон, агенцията от 2015 година отговаря за координирането на контрола, така че в млекопроизводството да се следи за спазването на сключените договори. Що се отнася до резултатите, които ние успяхме да установи, мога да кажа, че от е, година и половина, а именно от момента, от който функционира тази агенция, 663 предприятия са били обект на контрол, е, над 3000 е, търговски операции са контролирани, 91 сигнала са подадени за нарушения срещу закона и 141 санкции са били наложени във връзка с процедурните правила. Третият елемент става дума за системата за самоконтрол, която е заложена в закона и в частност за укрепване на, мярката, на рамката за закрила ние имаме кодекс на а, утвърдени практики при изключване на договори в производството на храни. Това обаче би означ... не означава, че не могат да се поемат доброволни ангажименти извън а, закона, за да се а, уреждат а, по-добри търговски отношения предприятията, индустрията, производството, търговците на дребно и е, браншовите съюзи могат да се присъединят към този кодекс. Става дума за е, акт от доброволен характер, в е, рамките на две години ние успяхме този кодекс на утвърдените практики да го обсъдим с представителните брашови съюзи, с испанската индустрия и този кодекс е прият. Включени са 50 члена, които уреждат различни ангажименти, които трябва да приемат съответните предприятия и съответните брашови съюзи. Четвъртият елемент става дума за една много ефективна система за уреждане на спорове и в частност за намиране на бързи решения при ниски разноски в случаите, когато има различия в мненията, ако да речем едно или друго предприятие, което би следвало да се подчинява на кодекса, не споделя една и съща позиция с другите участници. Това означава, че има нови възможности за отделните е, участници в веригата за доставка на храни, ако да речем става дума за посред... всъщност е, има възможност е, за ползване на е, посредник е, в уреждане на спора, например при ценообразуване и други проблеми. Ако големи предприятия, така както е посочено в кодекс да използват омбудсман а, за клиенти и доставчици, той тогава той е първа инстанция за уреждане на спорове. В кодекса обаче е посочено, че стопанските субекти действат на добра воля и е, гарантират за ниски административни и производствени разходи. Освен това е, имаме процедура за уреждане на спорове, помирителна процедура, която и без това действа в Испания. Е, с този закон ние искахме да се погрижим да имаме насочен към бъдещето модел, който се допълва от система за мониторинг и проследяване по цялата верига за доставки на храни, а именно тук сме предвидели обсерватория в рамките на тази верига. И това вече е петият елемент. Благодарение на тази обсерватория ние можем да проследим резултатите от прилагането на закона, какви проблеми още съществуват, получаваме пряка информация за нови проблеми и при това положение знаем как се развиват търговските отношения отношения обсерваторията за веригата за доставки на храни ни дава възможност да видим къде има необходимост от е, подобрение и актуализация на закона. Нямаше достатъчно време за да оценим всички възможности, които предлага закона, но към настоящия момент мога да кажа, че вече установяваме промени. Промени, които за нас преди 4 години е, бяха просто невъзможни, не можехме да си ги представим. Разбира се, трябва да се отчете и факта, че трябва да се отстранят е, вкоренени е, лоши практики, което изисква време, но мисля, че ще постигнем тази цел. Разбира се, съществува е, стремеж този закон да обединява всички елементи, но ние сме на мнение, че ключът към успеха се изразява в това, че сме изготвили закон от всички и за всички. Това е интегриращ закон, в който се уреждат равностойно правата и задълженията на всички стопански субекти, независимо от тяхната позиция в веригата за доставка за храни. Ние се опитахме с този закон да отправим сигнал към отрасъла, че хората не трябва да се чувстват като е, опоненти по цялата тази верига за доставка на храни, а да си сътрудничат. Една верига е толкова е, стабилна, колкото най-слабия и слабото и звено. И за да може една верига да се развива балансирано, всички нейни звена трябва да се развиват е, еднакво и едновременно. В заключение искам да кажа няколко думи за целите, които започваме вече да постигаме с прилагането на този закон. Но, когато законът разгърне целия си потенциал, мисля, че резултатите ще са по-добри. Сега имаме по-добър баланс в търговските отношения, ограничени са практиките на нелоялна конкуренция. Репарто del valor generado и mejorando Също така създаването на стойност се е, гарантира в по-добра степен, по-добра степен се гарантират и структурите, също така се спазват е, и гарантират правата на участниците в веригата за доставки на храни. Те са в е, по-добро е, в по-добра позиция да защитават правата си. Също така пазарът стана по-гъвкав и се насърчават иновациите и конкуренцията. Ние наистина смятаме, че става дума за един добър закон, в който да се уреждат отношенията в производството на храни и селското стопанство. Аз предлагам от наша страна сътрудничество с Европейския парламент. Правили сме това в миналото с комисар Хоган и разбира се сме готови да споделим вашия опит и с вас. В заключение искам да ви приканя да продължите да работите по създаване на нови правни норми за укрепване на вътрешния пазар и укрепване на капацитета на отделните земеделски стопани и е, предприятия, защото в крайна сметка това е, ще бъде в полза на економиката и създаването на работни места. Също така ще укрепи позицията ни пред е, пазари в трети страни. Благодаря. Министър, дякуваме. Благодарим много, госпожо министър. Искрена благодарност за споделената съвсем конкретна информация. Поздравяваме ви за проявения кораж и решителност. Интересно е за нас да чуем как нещата се, как се подхожда в държавите членки как се е, какви действия се предприемат е, за уреждане, за регулация на въпроса. Това са взетите от вас мерки са наистина много подходящи. За нас, както и за всички държави членки, вие давате добър пример. Така, като начало започваме дискусията. Първо координаторите, след това имаме 14 записани изказвания. Затова, моля, правете кратки и стегнати изказвания. Ще се, опитвам, ще се опитам да не ви прекъсвам, но като ме вдиг, вдиг, виждат, видите да вдигам чукчето във въздуха, моля, имайте да, предвид, че ще трябва да съкратите господин Хедес за НП. Благодаря, господин председателю, госпожо министър, благодаря много, се радвам, че дойдохте и вие приятно ме изненадахте с програмата, която прилагате в, в, в Испания. Нашата колежка Магинес ви слушаше много внимателно и можем да възприемем много неща от вашия пример. Интересно е какви са националните възможности ние в Германия отправихме искане към нашия министр на земеделието най-сетне да предприеме действия и аз се радвам, че посочихте националните възможности, което и аз ще сторя. Много уместна е вашата бележка, че веригата е толкова силна, колкото е силно най-слабото е И ако, да речем, вземем една мандра, която преработва на, млякото на хиляди ам, фермери и въпреки това в сравнение с големите търговски вериги е, тя изглежда джудже. Искам да ви попитам е, как работихте с търговските вериги, е, доброволно ли се включиха в инициативата или по-скоро е, под натиск? Вие споменахте и срокове за плащане. Това е интересно. Може би ще споделите как, колко е дълъг този срок за плодове и зеленчуци и за мляко. Това е интересно. Говорихте за санкциите и портала. Много интересен подход, защото е, а без санкции само на доброволен принцип нещата не се получават. Е, е, имаме този опит. След това проверка на резултатността. Това е много важно за действието на подобна система. С удоволствие бих искал и много ми се ще да получим вашето изказване в писмен вид. Много е важно да продължим да работим по него. От сърце ви желая успех. Политическата група на НП се радваме, че предлагате една национална система, която ни предлага база за развитие. Председателят благодаря господин Декастро. Благодаря господин председателю. Госпожо министър, драга Изабела, първо искрена благодарност за дадените, интер, дадената интересна информация за испанския опит. Е, тук е, в нашата комисия преживявам и се намираме в един много особен период, е, момент, защото колежката Магинес днес ще докладва за нелеалните търговски практики, така че момента не би, би могъл да бъде по-подходящ за обсъждане и анализ на нелоялната конкуренция в е, продоволствената верига. Да, разбира се, испанските закони се поставят а, а, за, за цел справенето с такива а, нелоялни практики. Това е факт в редица страни, например в моята родина Италия. В момента се състоят множество протести, протестни походи против много националните компании, които владеят пазара за прясно мляко. Говоря за чуждестранен концерн не е италиански. И това поражда сериозни проблеми, защото участниците в този процес не могат, не се оказват достатъчно подготвени, за да предприемат нещо против нелоялните търговски практики за промяна на преодоляване на пазарния дисбаланс. Така че тази испанска инициатива с закон наистина е чудесна. Питам се обаче доколко това е резултатно. Говорим за крупни международни концерни. Те са в състояние да диктуват условията предвид своята економическа мощ и в много случаи е, производителите просто нямат избор. Питам се какво могат да направят правителствата, защото наистина е трудно да се променят договорите. Тоест искам да попитам какво ще кажете за ефективността на така предлаганата система в борбата с крупните международни компании. Благодаря, казва председателят. Хай, Тома. Ясен, Ясенко има думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за посещението и, интересното изложение. Моя въпрос има непряко отношение към вашето изказване. извинявайте, ще бъда директен. Е, всички знаем, че антибактериалната резистентност е огромен проблем. Знаем, че отчасти това се държи от фуражи. Знаем, че Испания е един, една от държавите с особено тежки проблеми в тази посока. И все пак е, нашите е, колеги от е, Испания искат да бъде смекчен закона за медицинските фуражи. Какво мислите вие по този въпрос? Вие смятате ли, че тези усилия на вашите сънародници, подчертавам, не са, са партийци, могат да доведат до резултат. Смятате ли, че предладаването на антибиотици като превантика нарушава практиките и баланса на свободния пазар. Много моля да получа както устен отговор, така сега, така и писмен в по-късен период. Благодаря председателят, благодаря. Госпожа Сендра, благодаря господин председателю, госпожо министър. Аз съм сред хората, които слушаха с особен интерес. Искам да се възползвам от възможността да поставя някои важни въпроси. Вие говорихте много за мляко, млекопроизводството. Нека да си, да си представим, че две от три организации отхвърлят вашите предложения в Испания. А, значи нещата не са толкова розови предвид про промените в закона. Общественото райониране, за което говорите, не отчита определени момента. Въпроса за разумна цена за производителите. Кога ще се заемете с това? Защото това, което се прави, регулираните производителите, производството, нито пазара. И се отнася в крайна сметка основно до конкуренцията. Трябва да е- затръгнем от достойна цена за млекопроизводителите, защото задължителният договор не, не е стъпка напред. Производителите знаят кога ще си получат парите, но знаят, че тези пари няма да им осигурят достатъчно добър живот. Тоест, казвате, че това засилва позициите при преговори. Съмнявам се, в Испания има браншови организации, които представляват всички части от хранителната верига, земеделски асоциации и така нататък. Така че няма какво те първа да откриваме наново. Нека бъде гарантирана минимална изкупна цена, така че всички да могат да водят достоен живот. И това говори и за испанците, и за европейските земеделци. Господин Рослин, ще ще, ще говоря на, на каталан, може би. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожо министър, бих искал да кажа от името на Алде, че не споделяме напълно изложените тук възгледи. Разбира се, госпожо министър, вие сте права. Да, имаме закон, който води до подобрение, но както вече чухме от колегата, трябва да има гарантирани минимални изкупни цени. Без те такива цени резултат няма. Знаете, производителите са доста скептични, съгласно етичния кодекс, принципът е на доброволност. За това закон, в смисъл, че закона не се прилага на сила. Но искам да ви попитам в земеделието, специално овощарството и зеленчукопроизводството, ние нямаме особена сили. И всъщност резултатите не са толкова добри, защото по-голяма част от производството отива за износ. Кой защитава производителите от некоректни практици? Вие правите предложения за защита на производителите, но това е само етичен кодекс и той се спазва доброволно защото сега предвид ембаргото срещу Русия нямаме много износ на плодове и зеленчуци за Русия. Голяма част отиват на европейския пазар. Затова си мисля, че се нуждаем от европейска директива, която е общо валидна, общо приложима и защитава всички европейски производители. Бих искал да чуя мнението ви. Благодаря. Господин Ферант. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Благодаря за изказаното мнение, но направо ще кажа, че ние тук е, с, е, се насочваме към един текст, който говори за сериозен дисбаланс в е, хранителната верига. Повечето производители в Европа работят на загуба и въпреки това не, не е защитена съответната цена пред потребителите. Ние ще продължим по този начин във всички държави членки. Може би да бъдат зададени минимални цени, едва ли ще променят обаче нещо. Същността на проблема се крие първо в създаването на съответно пакет, който да даде да е възможност за всичко изкупване и второ да се дадат гарантирани права на производителите, които да се преборят с промените на пазара и на яснотите. Така че е, трябва да се преборим с това, с доминиращото, доминантното положение на крупните предприятия и търговски вериги. Така че това, което трябва да търсим е по-голяма концентрация на производителите и е, дистрибуторите и е, веригата за разпространение. Мисля, госпожо министр, че отвъд тази дискусия ние ще постигнем твърде малко. Трябва да се насочим всъщност към въпросите за правото на, в областта на конкуренцията в Европа. Председателят, благодаря. Госпожа Магинес, имате думата. Вие сте докладчик. Благодаря, госпожо министър, и благодаря, че сте сред нас. Обикновено министри идват при нас, когато председателстват съвета на министрите. Радваме се, че вие се отзвахте на поканата. Искам да кажа три неща. В Испания вие осъзнахте е, какво е необходимо и предприехте политически действия. Е, второ, вие сте съчетали е, законодателството с саморегулиране, защото ние в момента имаме кодекс на доброволно действие. Не, нямаме първата част европейско законодателство, така че вие сте е, успели да докажете, че двете възможности са съчетаеми. И третото, което искам да кажа, това е устойчивостта на хранителната и продоволствена верига е, и начина на действие. Включи, вие сте работили в тази посока, включително законодателството в областта на конкуренцията. А, така че бих искала да чуя вашето впечатление и също бих искала да получа а, в писмен вид а, вашето изложение. То ще бъде много полезно за всички нас. Е, що се отнася до законодателството в областта на конкуренцията? Имахте ли възражения, отпор, откъде и каква бе реакцията на потребителите? Защото моето впечатление е, че производителите и потребителите не са много раздалечени в, своето пози, в своите позиции. Предстои гласуване по мой доклад по тази въпрос. Мисля, че вашето изложение чудесно ни въведе в темата и ни дава надежда за продължаване на работата. Благодаря, казва председателят. Има все повече желаящи да се изкажат, за това призовавам отново за кратко. Гощи пана посла Дорфмана, bardzo serdecznie Państwa witamy. Jesteście... Бих искала да поздравя и нашите посетители от Италия. Е, е, те са поканени е, по покана на депутата Дарфман. Сега ще дам думата на госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Радвам се, че е, министърът днес е тук сред нас. Благодаря на Испанското правителство за инициативите. В това отношение ние действително сме пионери и е, Естествено, че ще се наложат някои корекции в последствие, но това не е толкова страшно. Въпрос към вас, госпожо министър. Не се ли плашите, че е, бихме могли е, да разширим на практика е, законодателството и да обхванем единния пазар в Европейския съюз. Е, така че е, да се обхване веригата на доставките на хранителни продукти във всички държави членки. Това според мен е, би могла да бъде една е, съществена поправка. Е, и освен това, млечния сектор, да, там, естествено, и организациите на потребителите трябва да имат достатъчно власт и сила, но времено и първичните производители би трябвало да могат да бъдат овластени достатъчно, за да се противопоставят в някои случаи на нежелани явления. Смятате ли, че в това отношение нашата страна е добър пример за останалите държави членки. Така че навсякъде в Европейския съюз да могат да се прилагат едни по-ясни и очевидно по-сериозни санкции за нарушенията. Благодаря, госпожа Агилера има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли на госпожа министъра. Нека да кажа, че според мен не е много уместно това, че вие сте поканена тук. След три седмици в Испания ще има избори в началото на декември. И според мен е, е, не би трябвало да каним представители на правителството е, тук в нашата комисия. Но както и да е, вие сте представител на моята страна и аз се обръщам в това ви качество към вас. В последно време е, много неща бяха е, променени към добро, но не всички проблеми бяха решени. Е, семеделските стопани продължават да имат много проблеми. Да, добре, в момента вече разполагаме с закона. Той е изпълнен с добри намерения. Интересното в този закон а, са именно възможностите за санкции, както и създаването на АИЦА, Агенцията за контрол в тази област. Но а, не са решени проблеми, които а, много вълнуват производителите, а, земеделските стопани. Първо, а, продажбата на а, загуба. А, ще дам конкретен пример, е, е, за който научих от е, един от нашите координатори. Имаше два сектора, в които се наблюдаваше драстично намаляване на цените е, и налагане на е, невероятно ниски цени. Бих искал да знае как точно смятате на практика да решавате тези проблеми, е, включително и във връзка с някои нови мерки, които предвиждаме по отношение на Тунис. Господин Рупе, благодаря, господин председател, госпожо министър. Благодаря ви за презентацията, която направихте и която иллюстрира ситуацията в Испания. Всичко, което чухме от вас, в крайна сметка би е, трябвало да ни окаражи да поемем инициативата. Смятате ли, че една единна европейска система, една по-голяма степен на хармонизация ще е, доведе е, в европейските държави до е, налагане на по-ефективни законови процедури? В млечния сектор цените непрекъснато падат и млекопроизводителите в моята страна, в Литва, ми връчиха една петиция с повече от 150 хиляди подписа, които всъщност пледират за единна система на плащанията и единна система на е, санкциониране в рамките на млекопроизводството в Европа. Да, е, аз мятам, че именно земеделските стопани са една от най-големите жертви на кризата и е, в млекопроизводителния сектор земеделските стопани зависят най-вече от начина по който се водят преговорите и от тяхната техните правомощия е, по време на е, преговорите. Госпожа Къстингер. Благодаря. Е, господин председател, госпожо министър, чудесно е, че имаме възможност да разговаряме с вас. Интересни са вашите виждания. Ние в момента работим най-вече по европейското измерение на проблема и си задаваме въпроса, не е ли крайно време да преминем от доброволния принцип към съдължителния принцип на мерките, тъй като очевидно не се справяме с проблемите в веригата на доставките в Европа. Откакто съществува този закон, в Испания и е, откакто се прилага той, е, сигурно вече имате наблюдение за това е, къде точно трябва да се коригира, къде са слабите места и какво е положително в е, това законодателство, което вие е, сте използвали така, че и използвате така, че да го пренесем и в други европейски държави. Следващият оратор благодаря, е, госпожо министър, е, казва господин Буда. Е, аз имам въпрос във връзка с свинското месо. Посетих Испания и там след много срещи и разговори установих, че по-малко от едно евро е цената на 1 кг свинско месо. Е, естествено, в магазините е, това месо се продава вече на е, доста по-високи цени. Въпросът е как фермерите биха могли да оцелеят при една такава ценова политика. В никакъв случай те не могат да покрият разходите по производството с подобни цени. Господин Бранен благодаря, господин председател. Моят въпрос Смятате ли, че подходът, който вие сте възприели в Испания, ще бъде е, ефективен и успешен в е, е, Европа? Дали ще помогне на европейско равнище или по-скоро ще попречи, тъй като все пак има една специфика за Испания, която не съществува навсякъде в Европа? Следващият въпрос. Да, благодаря ви. За съжаление, трябва да установя, че на европейско равнище ние не можем е, според мен, поне до този момент, да се похвалим с подобни резултати, като тези в Испания. От една страна задължителни санкции и репресивни мерки, т.е. а от друга страна система на саморегулиране, на уреждане на споровете, това действително е, е добра комбинация. Много важно е при подготовката на подобни правни актове е, да се е, проведе допитване до всички заинтересовани страни, до цялата общественост. Защото сектора на производителите на хранителни продукти е, естествено не е толкова силен, колкото са големите концерни с господстващо положение на пазара, монополите. Но при всички положения Испанският модел е много интересен, би могъл да ни послужи като основа за някои идеи на европейско равнище, но все пак смятам, че на европейско равнище подходът би трябвало да бъде по-различен. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour aussi euh, remercier Madame la Ministre de, de sa présentation. Euh, euh, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на госпожа министъра, че е, насочи вниманието ни към един проблем и е, е, всъщност е, ние трябва да си представим и съответния отговор. Разбира се, тук се включва партньорството и е, договорите. Е, и сега аз искам да посоча, че е, става дума за едно партньорство, при което трябва да се знае дали е, и двете страни печелят или едната доминира другата. Също така за мен е много важно определенето на цените, но кой фиксира цените в мерките, които вие сте предвидила? Благодаря. Госпожа Хазенкамп. Благодаря, е, господин председател. Е, много бикове е, биват убивани в Испания по време на коридите всяка година. Смъртта на тези животни е мъчителна. В Твърде много селища в Испания се провежда корида и по време на тези народни веселия и тържества хората с интерес наблюдават всъщност как се убиват животните. Много европейци, а и мнозинството от испанските граждани всъщност желаят да се сложи край на коридите, да се спре субсидирането, финансирането на коридата. Кога най-сетне, госпожо министр, испанското е, правителство и испанските компетентни органи ще сложат най-сетне край на е, това ужасяващо варварско е, действие? Господин Кожин Нюк. Госпожо министър, имам два въпроса към вас. Вие ни представихте испанския закон който от а, е, е, повече от една година вече е в сила и се прилага в Испания. Ще ни а, е, представите ли резултати за това а, какво е впечатлението на земеделските стопани? и какви са данните? Дали на основата на този закон се забелязва подобрение на ситуацията? Дали нещата са се подобрили по отношение на потребителските цени? дали са намаляли, дали са се повишали, е, повишили в резултат на е, прилагането на закона. Какво е впечатлението на потребителите? Е, е, освен това, вие сте създали една служба, която наблюдава прилагането на закона и прилагането на санкциите. Какви санкции са прилагани до сега? Следващият оратор. Госпожа Торес Мартинес. Благодаря, госпожо министър, благодаря ви за това, че сте тук. Не е най-подходящият момент за едно такова посещение, наистина преди изборите, но а, а, нека да се върна на закона. Законът все още а, съдържа твърде празноти. А, не може да се каже, че животът и дейността на земеделските стопани се е подобрил не, не би трябвало да сме, се гордеем с този закон. В много отношения нещата се влушиха, особено когато става дума за млекопроизводителите. Там се забелязват твърде много проблеми и слабости, като че ли ние живеем в различни светове, като ви слушам да, естествено, един хубав модел би трябвало да послужи за подобряване на ситуацията на земеделските стопани. Госпожа Шнайдер. Благодаря, господин председател. Това е тема, която а, непрекъснато се връща в дневния ред на нашата комисия. А, ние в Брюксел се занимаваме много често с тези аспекти. Не, имам а, конкретен въпрос към вас. да, добре, а, вие дадохте примери с. м, вашата страна. Белгия междувременно също има добра правна основа. Въпросът е как бихме могли да се справим с проблемите, защото независимо от това, че в законодателно отношение се правят стъпки напред, практиката изостава. би трябвало да проведем и дискусия за това как се изразходват средствата за отпуснати по линия на фондовете. господин Капуто. Благодаря на госпожа министра за нейните изказвания. Ще кажа следното. Благодаря на Испанското правителство за тази инициатива, но все още нямаме достатъчно данни за това какъв е ефекта от новия закон. Е, би трябвало е, да разполагаме с данни за добрите практики и това вече наистина ще бъде модел е, и образец за подражание за Европа. Така че ще трябва да помислим още известно време. На два пъти споменахте за случай на измама в сектора на хранителните продукти. И това всъщност е актуалната тема тук в Европа. Бих искала да разбера как е, според вас е, би трябвало да изглежда е, процедурата тук в Европа по отношение на обозначаването на продуктите, етикетирането И така, ние приключихме вече с списъка на а, изказващите се. А, много бяха изказванията, много въпроси бяха зададени. А, а, дали сте представили а, вашите виждания и новия закон а, на равнище съвет на министри на, за селското стопанство? Това е пек моят въпрос към вас госпожо министър. И така, ще ви бъда много благодарен, ако сега отговорите на въпросите. Най-вероятно при това изобилие от въпрос няма да можете да отговорите детайлно на всеки зададен въпрос, но очакваме с интерес вашия отговор. Благодаря, господин председател, и на първо място искам да благодаря на всички за направените от тях изказвания. Ще се опитам да отговаря на всички въпроси и да взема предвид всички ваши коментари. Всъщност е, много от тези неща, които бяха зададени като въпрос, нямат общо с е, закона, който приехме и е, бих искала да се огранича само върху причината, поради която аз бях поканена на това заседание. Господин Дес, посочи, че когато приемем, че има санкции, естествено търговията на дребно като сектор би желала да се възстанови предишното положение, предишната позиция, защото има случаи също и в другите европейски страни, е, случаи, които са констатирани и е, търговията на дребно може всъщност да е, си присвоява а, стойност, която би трябвало да се полага на другите звена по веригата. Ние се опитахме да сътрудничим с всички звена от веригата за доставки на храни. Всички бяха част от преговорите от самото начало до края. Това е много амбиционен закон, обаче той е, беше прият е, с съгласието и с е, доброто отношение на отрасъла. И Естествено беше ясно, че е, трябва да се предотвратяват е, нелоялните практики в отрасъла. Законът обаче беше прият и със съгласието на сектора на търговията на Дребно. Доброволният е, етичен кодекс, който обсъждахме две години, е, също в крайна сметка беше прият със съгласието на търговията на дребно на този сектор. Разбира се, кодексът е, е доброволен, но много го възприеха. И е, всъщност няма смисъл да имаме принцип на доброволност, ако съответните страни не са съгласни да изпълняват този кодекс. Разбира се, имаше е, много работа преди това е, във връзка с убеждаването на страните. В крайна сметка търговията на дребно се съгласи. Сега, що се отнася до млекопроизводство, производство на зеленчуци и плодове, има планове за контрол. Тези планове трябваше да бъдат адаптирани към новите дадености. През миналата година при е, плодовете и зеленчуците най-вече е, насочихме нашето внимание, там се концентрирахме, защото поради ембаргото срещу Русия загубихме един пазар. И имаше е, ситуация на слабост в е, този отрасъл, поради което ние извършихме засилен контрол там. Сега, що се отнася до млекопроизводството, смятам, че Испания не прави изключение в сравнение с останалите другите страни от Европейския съюз. Планът за контрол в тази сфера се концентрира върху приоритети, характерни за настоящата ситуация. Мерките за контрол са динамични, е, те могат да бъдат адаптирани в зависимост от е, това е, колко голяма е чувствителността на отделните отрасли. Така че ако желаете да получите екземпляр от нашия закон, можете да го получите. Там тези пет елемента са представени по-подробно и аз е, проявявам готовност да е, предоставя този закон на парламента и на вашата комисия в частност. Е, Пауло де Кастро говори за сектора млекопроизводство и също така за пазарните гиганти, големите мултинационални концерни и също така за мерки, които съществуваха преди, а днес се санкционират. Днес вече не могат да се внасят изменения в договори, е, след като са подписани. Договорите съдържат минимални реквизити, които са задължителни за всеки договор и е, законът е в сила за всички предприятия, независимо от тяхната големина. И е, точно тази мярка предприехме по отношение на големите мултинационални концерни, защото там съществуват най-големите дисбаланси. Също така е, бяха наложени санкции на големите предприятия. Съществува редица от нелоялни практики, за които знаем, че са обект на санкции. В договорите се съдържа минимален реквизит, минимални изисквания, които при неспазване се санкционират антибиотична резистентност. Това разбира се не е вписано в закона, защото става дума за веригата за доставки на храни. Мога да ви кажа само, че Испания прилага стратегията за антибиотична резистентност, както и другите страни на Европейския съюз, като разбира се се спазват тук разпоредбите на европейското законодателство. Антибиотичната резистентност на животните не трябва да се смесва с предписването на медикаменти. Важно е фуражите да съдържат по-малко антибиотици, обаче методите на хранене на животните е, не би трябвало да се споменават тук. Е, тук не трябва да се извършва смесване, защото Испания всъщност спазва общностните разпоредби за антибиотична резистентност. Госпожо Сендра, вие говорихте за сектора млекопроизводство. Той се намира в криза в цяла Европа. Става дума не само за криза в Испания. Разбира се, тази криза се отрази и на нас. И е, това до голяма степен е свързано с е, степента на организираност на този сектор. Това, което нашето правителство е направило за млекопроизводството и това, което е, настъпва като предимство от прилагането на новия закон, е, се отразява добре на нашия сектор. Нашето правителство защити общата селскостопанска политика. 47 милиарда евро. Това е сума значително по-голяма, отколкото сумата за периода 2007-2013 година, но реформата на ОСП е, се отрази най-вече добре на млекопроизводството. Беше отхвърлена млечната квота, с това не бяха съгласни всички, но през 2012 е, година 15 милиона евро получи нашия сектор млекопроизводство от резерва. Ние успяхме да запазим помощите и това са 50 евро на хектар средно. В рамките на другите плащания, разбира се, имаше като резултат отмяната на млечните квоти, но а, помощите като цяло, като цяло спаднаха в крайна сметка, но а, независимо от това, когато погледнем това, което беше договорено с комисията на 7 септември, смятам, че не мога да кажа, че секторът млекопроизводство не е под закрила. Ние ще използваме всички средства, които са възможни на национално и международно равнище, за да не затваря никой своето стопанство. Освен това, трябва да има подкрепа по цялата верига за доставка на храни. Европа предвижда инвестиционни мерки. Испания договори мерки с Европейския съюз, но има и допълнителни национални мерки, също така производителски организации, за тях също са предвидени мерки на национално равнище, които съпътстват общностните мерки. Сега, що се отнася до а, закона за млекопроизводството, ние облегчихме достъпа до кредитиране, също така проведохме и кампании за насърчаване на продажбите. Освен това, подкрепихме Браншовия съюз, съществува национална система за предлагане на мляко в училищата и е, работим по стратегически план за млекопроизводството, като подкрепяме сектора и е, разбира се сме далече от средното ниво на интеграция в Европейския съюз. Това също не бива да се забравя. Съществуват 7 допълнителни мерки, 31 е, милиона евро преки и помощи, 30 евро на крава и тези средства получават основно е, животновъдите от Галиция, от страна на Министерството се предвиждат кредити, прозрачност в веригата за доставки на храни е важна. Ние укрепваме контрола в сферата на устойчиво производство на млечни продукти. И естествено искаме при производството на сирене и на други продукти да се погрижим за запазване на качеството. Това са само някои от мерките, които ние изпълнихме през 2015 година. Правителството мобилизира почти 80 милиона евро допълнително, за да могат да бъдат изпълнени тези мерки. С общи усилия ние се опитахме да подобрим ситуацията, защото е, всъщност е, ние вложихме много средства в подкрепа на земеделските стопанства и предприятията, които най-много се нуждаят от помощ сега. Що се отнася до млечния пакет, задължението за договори в писмена форма, това е, беше много важен елемент. Имаме достатъчно опит, променихме млечния пакет, за да дадем възможност на производителите е, да сключват по-добри договори. Не бива обаче да забравяме, че независимо от изискването за писмена форма на договора, имаме и система за санкции за държавите членки. Писмената форма на договора е доброволна. Не се предвижда санкция за този, който не я спазва по този начин се защитава и млекопроизводството. Сега, що се отнася до организациите, те също се подкрепят финансово. Разбира се, това означава, че ние имаме мерки за конкуренция, които се изпълняват, което дава възможност за предоставяне на подкрепа. Изобщо няма отрасъл, който да е по-добре защитен от а, млекопроизводството в Испания. След това стана дума за минимална цена. А, тя е забранена от договора за функционирането на Европейския съюз, защото нарушава правилата за конкуренция на европейско и национално равнище. По тази причина не може да се предвиди минимална цена. Ние трябва да спазваме първичното европейско законодателство и достиженията на правото на Европейския съюз. След това кодекса за добри практики, там става дума за кодекс, разбира се, на доброволна основа. Аз може би не съм се изразила достатъчно ясно. Има пет елемента, е, първо е, правила в публичния сектор, също така е елемент на самоконтрол. Всичко това е описано и се съпътства от една система от санкции и е, имаме една агенция, която следи дали всичко това се изпълнява. Тази агенция се занимава с проучвания, с разследване и може да налага и санкции. Този кодекс всъщност допълва задълженията и санкциите, предвидени в закона. И както казах, на национално равнище е уредено това и само на национално равнище. Господин Феран, да, концентрация в сферата на търговията на дребно. Знаем за всичко това може да се установи и на международно равнище, поради което е много важно да се погрижим производителите да се организират в Испания. Е, организацията, организационният потенциал е много слаб, поради което при изготвянето на закона правителството се концентрира върху по-добрата организация на сектора. Сега е, става дума за по-добра организация не само в, сфера, в сектора на производството, но също така и при отделните браншови съюзи трябва да имаме и по добра организирани кооперации, за да имаме по-добри контакти. Това беше важно за нашите региони. Две 256 милиона евро са предвидени за подкрепа на сектора на производство и подобряване на условията там. Госпожа Магинес, вие говорихте за това, че трябва да се преработят е, правилата за конкуренция, обаче сектора млекопроизводство е много специфичен с този закон – ние всъщност стигнахме до там, докъдето ни позволява законовата рамка за конкуренцията. Имаме също така и Национална комисия за защита на конкуренцията, която също е уведомена за защитата на потребителя. Мисля, че няма по-лоша защита или по-добра незащита, ако селско-стопанския сектор в Европейския съюз не бъде оставен да се развива. Аз мисля, че това, което прави парламента, което прави комисията, да, има много високи стандарти за качество, е, екологични стандарти, е, стандарти за здравеопазване, по-високи, отколкото е, навсякъде по света. И аз мисля, че ако не правим това, ние ще загубим по отношение на а, качеството, а, което предлагаме на европейските граждани. Ако не защитаваме иновациите, а, няма да можем да защитим потребителите в крайна сметка. С закона ние се опитваме да постигнем а, справедливо разпределение, равно поставено разпределение на реализираната стойност, на създадената стойност и всъщност Става дума за това, че е, това, което е реализирано е, като е, резултат, трябва да остане там, където е реализирано. Е, като, като продукция, като резултат. Господин Фаран, да, е, никой не е, е перфектен, всеки може да прави каквото сметне за добре, но въпросът е какво. Нашия закон съществува от година и половина, разбира се, той трябва да набере инерция и с помощта на обсерваторията се предвижда внасене на корекции. Е, тази обсерватория дава възможност за по-добър поглед, но също така, е, ако има предложения за подобряване на този закон, е, тя трябва да се използва и в този закон мисля, че има клауза за преразглеждане. И ако това се прави на европейско равнище, мисля, че ще бъде по-добре. Така че аз в случая мога само да поздравя работата, извършена от Европейския парламент, а също и това, което ще направите във бъдеще. Благодаря още веднъж за поканата. Мисля, че това е израз на стремежа на парламента за търсене на общи решения на проблемите на държавите членки. И мога да повторя още веднъж, че съм готова да сътруднича с вас да, вие можете да кажете един закон повече, обаче този закон е в полза на всички. Ако имаме една общностна система, разбира се, стопанските субекти ще бъдат по-добре защитени. Ние сме на един общ вътрешен пазар и търговските отношения между всички стопански субекти е, са неограничени. Така че е важно да се опитаме да намерим общностно решение, така както казах в началото на моето изложение. Е, след това производителски организации, млекопроизводство, това вече споменах, животновъдите са по-защитени, отколкото в други държави и в други страни, защото беше променен закона за веригата за доставка на храни и е, той вече гарантира изпълнение на санкциите, наложени в сектора млекопроизводство. Е, сега за агенцията, да, това наистина е ключов елемент при прилагането на този закон. Законът закон, който съдържа забрани, но не води до изпълнение на санкции, мисля, че не е добър закон. Е, разбира се, много е, любезно могат да се правят препоръки, обаче ако не се налагат санкции, няма резултат. Това е всъщност и задачата на агенцията. Тя контролира, извършва надзор, е, също така има възможност да извършва разследвания и да налага санкции. И съществува възможност за налагане, разбира се, на по-строги санкции в случаите, в които това е необходимо. Госпожа Агилера, вие говорихте за тези търговски сделки, които водят до загуба в Андалузия, в Испания, има закон от 1900 1996 година тези е, сделки, водещи до загуба, не са предмет на закон. Автономните общности е, са компетентни по това. Е, разбира се, имаше много жалби постъпили в агенцията във връзка с контрола върху хранителните продукти. Както казах, автономните общности е, са е, компетентни за тези сделки, които водят до загуба. Това беше уредено в един е, предишен закон и той помага до някъде, а именно да се гарантира наличието на един компетентен орган, който може да налага санкции, ако се стигне до такива сделки, водещи до загуба. Е, мерките срещу Тунис, контингентите, е, добре, ние започнахме тази е, дейност в два сектора. Сектора производство на зехтин, там имаше проблеми, сега този сектор е много по-динамичен, отколкото преди. Повече от 1 милион произведения бяха засегнати. Знаем, че дори 50% могат да бъдат засегнати Във връзка с многогодишната финансова рамка мога да кажа, че направихме всичко в сектора, за да се погрижим да осигурим най-добри пазари за тези продукти. Голяма част от тях са предназначени за износ и ситуацията е по-добра, отколкото преди години. След това единен режим за сектора млекопроизводство в действителност понякога е трудно да се постигне напредък и да се стигне до единно мнение на 28 държави членки. Сега имаме европейския пакет по млекопроизводство. Испания казва, че той трябва да се подобри, но е важно да се прилага. Трябва обаче да се знае, че за производителите има подобрения, сега те са в по-добра позиция при преговаряне. Комисията ще ни представи оценка за изпълнението и смятам, че това е правилният момент за провеждане на дискусия с цел подобряване на този текст на европейско равнище, защото знаем, че е много важно да имаме добре балансиран вътрешен пазар. Във връзка с оценка по прилагането на закона, мисля, че е твърде рано. Той а, е, скоро влезе в сила. Мисля, че преди да направим оценка на прилагането на този закон, ни е необходимо малко повече време за да видим какви са резултатите от прилагането му. След това цената – Едно евро за свинско месо беше казано тук. Едно евро и 60 е цената на килограм свинско месо. Не знам откъде имате тази информация. В Испания има един много конкурентен сектор за производство на свинско месо. Той е много добре организиран, много професионален. Има ли са много кризи в миналото, но междувременно сектора се интегрира, организира се добре и се професионализира, така че сега този сектор е един от най-конкурентните сектори в Европейския съюз. След това беше казано, че на общностно равнище трябва да се извърши регулиране. Да, действително, с това е много важно. Европейският парламент може да играе важна роля тук на един вътрешен пазар с търговски отношения от най-различен характер. Не може само една държава членка да предлага защита на производителите. Сега, за потребителите, аз говорих вече по този въпрос, каква е ролята на клиентите и потребителите. Казах, че потребителските организации трябва да бъдат включвани в законодателния процес. Е, потребителите са представени в обсерваторията за веригата за доставка на храни. Също така те са и е, те са възприели и етичния кодекс, нямаше увеличаване на цените, по-скоро е, увеличаването на цените е свързано с състоянието на търсенето и предлагането на световните пазари. За нас е важно да се създава повече стойност във веригата за доставки на храни, което ще доведе до по-добра ситуация за потребителите сега а, ние говорихме за информационни механизми, говорихме за цени, трябва обаче да се спазват и правилата на конкуренция в Европейския съюз, такива каквито са в Европейския съюз има свободна конкуренция и естествено законът може да доведе до там а, някой да бъде в по-добра позиция при преговори, което е, е разбира се, е, свързано с е, деформация на цените. Е, не трябва да се допуска страна в преговорите да бъде в господстващо положение. Мога да посоча, че в Испания се получават помощи по ОСП само за животни, които са предназначени директно за кланиците. Господин Мартинес говори за рентабилност, за приходи, говорихме също за сушени плодове и зеленчуци, зехтин. Разбира се, Важна е закрилата на земеделските стопани, но а, става дума не само за такива закони. Трябва да се гарантира качество на а, продуктите и а, това вече е част от общата сълскостопанска политика. Ние получаваме много големи помощи до 2020 година и Мога да посоча, че в Испания а, има а, консолидация, имаме и по-добро състояние в а, селското стопанство след а, реформата на ОСП. Испания успя да подобри положението на селските стопани и това е едно от най-големите постижения на ОСП. Важно е също, конкурентоспособността на селското стопанство да се подобри. За е, сектора млекопроизводство казах вече доста неща. Господин Капуто посочи, че е необходимо време за извършване на оценка. Е, след това за измамите при хранителни продукти. В Испания приехме закон за подобряване на качеството на храните. Той предвижда по-засилени мерки за контрол, което пък ще увеличи конкурентно способността и качеството на хранителните продукти. По въпроса на председателя. Разбира се, ние е, обсъдихме този закон с земеделските стопани, поддържаме контакт с тях водим и разговори с държави членки, които проявяват интерес към този закон. Надявам се, че достатъчно подробно отговорих с, на многото зададени въпроси от страна на депутатите. Пани министър, бързо dziękujemy. Госпожо министър, много благодаря. Това е изключително всеобхватна тема. Благодаря за посещението в нашата комисия. Днес предстои гласуване на становище на госпожа Маккенес под сходен въпрос. Бихме се радвали, ако ни предоставите текста на своето изложение. И въобще всякаква информация по темата. Благодарим за представения ни закон. Това е истинско вдъхновение за нас. Благодарим за споделения опит. Поздравяваме ви за постигнатото. И смятаме, че тази тема ще продължи да ни занимава и в бъдеще на общо европейско равнище. А сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Още веднъж сърдечна благодарност, госпожо министър. Мисля, че с голямо удовлетворение изслушахме че проблемите в продоволствената верига могат да бъдат разгледани и, и че може да се направи, по примера на Испания, нещо с, за борба с монополите на пазара. Тук присъстват представители на комисия, от тих, е, наши асистенти и служители, представители на администрацията. Мисля, че темата ще бъде получи широко разпространение, включително и неправителствения сектор. А сега още благо... веднъж благодаря. Сега предлагам кратка техническа пауза за смяна на местата и моля без бавене, защото вече сме в просрочие с времето. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny. Уважаеми госпожи и господа, с огромно закъснение пристъпваме към следващата точка от дневния ред гласуване на становището, изготвено от госпожа Магинеса. Е, ще припомня, че става дума за доклад на комисията ИМКО. Ние имаме крат, имаме становище. Сега госпожа Магинес, благодаря, ще бъда кратко. Изключително ни благодарности към докладчика Сянка. Работихме много добре и положихме усилия да обхванем целия компромис. Все пак това е само становище. Успяхме да сведем измененията до 50. Има някои изменения, които не мога да приема, въпреки че много ми се иска да гласувам за тях за това. И ще видите минусчета в списъка. Работихме с Симко и с господин Джакович. Е, е, искаше да бъде тук, но по събитията в Полша ножка да отсъства. Надявам се, че не сме закъснели. Нека да видим какво можем да направим. Специална благодарност към Елвира от секретарията, моята асистентка Ан-Мари и другите колеги които от администрацията, които много ми помогнаха. С това приключвам. Председател, председателят, благодаря. Чудесно. Вероятно докладчикът ще става министър в новото полско правителство, така че да, това ще доведе до промяна в нашата работа. А сега гласуваме гласуваме по електронен път компромисно предложение едно. Моля, гласувайте. Еще минута. Още ще изчакаме един миг. Господин Тарабела, вас чакаме. Гласувахте ли? Не чуваме репликите от залата, тъй като микрофоните не са включени. Добре, нека да повторим гласуването. Изменение едно компромисно предложение. Моля, гласувайте по електронен път. Знаме към гласуване. Преустановете гласуването. Благодаря. Изменение 52 за против отхвърля се. 104 за, против, отхвърля се. Компромис 2. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 4. Моля, гласувайте. Изменение 4. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 34. За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа плюс. Изменение 5. Компромис номер 5. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 69 е следващото изменение. 69. Кой е за? Против. Нека да проверим чрез електронен вод, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. 59 за, против, против. Нека да проверим. Електронен вод, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа разлика. Компромисно предложение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 50. Кой е за? Против. Отхвърля се. 36-то изменение за, против, приема се. 99 за, против, приема се. 80 за, против. Отхвърля се. Нека да гласуваме все пак по електронен път. Моля, гласувайте. Изменение 80. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Добре, че проверихме. Компромисно предложение 7. Моля, гласувайте. Компромисно предложение 7. Край на гласуването. Приема се в такъв случай е компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 133. Сто три. Кой е за? Против? Нека проверим. 133 гласуваме електронно. Край на гласуването. за, 22 против, при отхвърля се 127. За против отхвърли се 123. За против отхвърля се 139 за. Приема се. 84 за. Приема се. 131 за. Против. Отхвърля се. Компромис 9. Нека да гласуваме по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. За. Против. Приема се. Осемдесет и шест за. 303 за против, отхвърля се 105 за против. Нека да проверим. Моля за 105-то изменение електронен вод. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 163 за. Против. Отхвърля се. 167 за. Против. Отхвърля се. 176 за. Против. Отхвърля се. 177 за. Отхвърля се. 178 за. Приема се. 180 за. Против. Отхвърля се. 181 за. Против. Приема се. Нека да проверим все пак електронно, по електронен път 181 изменение. Отхвърля се. Сто 184 184 за, против, отхвърля се. 182 за, против, Приема се. Сто осемдесет и две. Нека да го прегласуваме по електронен път, моля. Преустановете гласуването. Приема се. 183. Кой е за? Против? Приема се. Добре, нека да проверим чрез електронен вод. 183, моля гласувайте с картите. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 185 за, против, Нека да проверим. Електронен вод, моля. Преустановете гласуването. С три гласа разлика се отхвърля. 189. Кой е за? Кой е против? Приема се. Добре. И все пак, нека гласуваме по електронен път. Преустановете гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. 31. За. Против. Отхвърля се. 190 за Против. Отхвърля се. 191 за. Приема се. 192 за. Против. Отхвърля се. 193 за. Против. Отхвърля се. 146 за. Против. Нека да проверим чрез електронен вод. Преустановете гласуването. Приема се с два гласа разлика. А сега нека да гласуваме цялото изме... становище с измененията. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Честито, госпожо Магинес. Поздравления! Желаете ли да кажете нещо? Съвсем накратко, моля. За всички знаем колко бе трудно да се стигне до това становище. Да, ще бъда много кратка, наистина. Това, че ние гласувахме, не означава, че ще получим пленарна подкрепа, а освен ако работим в рамките на политическите групи, особено в ИМКО. Така че моля за вашата подкрепа и в това отношение. Благодаря. Председателят. Е, и аз искам да помоля нещо във вашите политически групи, моля, бъдете активни, убедете колегите си колко ценен, важен е този текст на становището. Затова най-настоятелно ви приканвам Продължете да работите активно в вашите политически групи. А сега следващата точка от дневния ред. Преди да пристъпим към точка 13, обмен на мнение с заместник председателят на Европейската инвестиционна банка, банка господин Пим Ван Балеком, трябва да кажем нещо по точка 12 автономните търговски мерки за Република Тунис. Докладчик е госпожа Агилея Гарсия. Е, това е, е доклад на комисията Инта. Госпожо Гарсия, Агилера Гарсия, имате думата. Благодаря, е, господин председателю. Ще бъда много кратка, накратко ще засегна темата. Комисията по земеделие дава становище по предложение на комисията. Целта на начинанието е да бъдат предприети и приложени спешни мерки е, спрямо Република Тунис след юнския атентат. Целта е да бъде увеличена квотата за Република Тунис. Специално, що се отнася до зехтина. Ето какво имам да кажа аз по въпроса. Първо, притеснена съм. Защото комисията, но и съветът системно използват земеделието за своите международни политически цели. Нищо против да помагаме, да помогнем на една страна, която среща огромни затруднения. Но нашето желание да се намери решение на е, проблема с бежанците. Когато обаче правим жест е, към дадена страна е, от рода на този, ние привидно помагаме на селското стопанство, защото Тунис вече има квота за внос на зехтин. Това са близо 57 хиляди тона за внос в Европейския съюз. А през миналата година тази квота дори не е изчерпана. Е, сега се говори за още 35 000 тона допълнително подпомага, за подпомагане на Тунис. Аз като докладчик, разбира се, трябва да помогне за възстановяването на економиките. Е, но не е толкова лесно. Аз е, живея в е, район за производство на зехтин. 300 от селата в нашата е, община и в нашия район жи, живеят от производството на зехтин. Е, и мисля, че ще разберете така, нежеланието ми за увеличаване на тази квота. Още повече, че Тунис последните години дори не изчерпва официалните си квоти. Така че още веднъж ще кажа, селското стопанство да не се използва като кос в преговори. Това не означава, че нашата комисия не проявява солидарност с Тунис, но нека това става по съответен начин. Има определени моменти, които са решаващи за всички договори и споразумения за асоцииране привличайки селското, селгостопанската политика като част от международната политика, ние нанасяме ущърп на селското стопанство, защото е, европейските земеделци, европейското селско стопанство страда от замразяване на квотите. Това е нелоялна конкуренция. Сега тук ние говорим за определени ключови стойности. Аз не съм съгласна с увеличаване на квотите. В доклада съм посочила три основни неща, които искам да повторя и тук. Първо, комисията да изготви оценка на въздействието по глава мерки в Европейския съюз. Щом ще се увеличават квотите, трябва да се види как, как ще се отрази това на Италия, Испания, Португалия, на другите средиземноморски държави. Как, какви ще са последствията за нас от увеличаване квотата за Тунис? И мисля, че подобна оценка на въздействието би могла да послужи и като прецедент. Второ, след приемане на мярката, и ако мярката се приеме, ясно да се каже, че тя е спешна мярка. Не за срок не повече от две години, без право на преразглеждане, т.е. изрично да се да се почертае нейната спешност. И освен това, въпроса за количествения фактор. Никакви годишни сертификати, само месечни, ако обичате. Мисля, че тези годишни лицензии ще имат още по-сериозно отражение върху производството на зехтин. Ако работим на месечна база, както е сега, отражението върху европейския Пазарна зехтина може да се сведе до минимум, така че месечни лицензии. И накрая, господин председател, ако дадем съгласието си, е, ще стигнем 91 000 тона, колкото Португалия, европейска държава членка. Да не забравяме отражението, включително върху моя регион, Андалусия – да, трябва да помогнем на Тунис, но не само е, да проявяваме съчувствие към Тунис, но и към производителите на зехтин в Европа. Господин Де Кастро е, има думата. Съвсем накратко, господин председателю. Категорично подкрепям становището, на госпожа Агилера Гарсия. Мисля, че всички ние трябва да разглеждаме нещата в този смисъл. Да, Европейският съюз трябва да подпомогне ем, Тунис в кризата, но това не може да става, давайки е, рамо само на еди, единствено на селското стопанство. Искам да кажа, че според мен тук има сериозни трудности, ако се добавят сериоз тези големи контингенти за две години. Това са 20-30% от италианското производство. Да, да помогнем на Тунис, но нека помислим как. Председателят, да, благодаря за краткото ясно изложение. Продължаваме със следващо изказване на минута. Благодаря предложението на комисията. Това е временна мярка по конкретен повод терористичните атаки ще има ограничено отражение върху пазара на зехтин. Е, това мярката е срочна, временна е, така че аз мисля, че трябва да подкрепим, особено защото е много важно за тунезийската економика, а производството на зехтин съставлява важна част от нея господин Андре. Благодаря, господин председателя. Аз от своя страна изразявам подкрепа е, за пред, предложението на госпожа Агилера. Наистина е важно от една страна да подкрепим Тунис в този исторически момент и от друга страна това да бъдат съвсем конкретни мерки. Тоест говорим за две годишен период и би трябвало да се направи оценка, так, за да се проследи дали има евентуални нередности, които да се отразят на, на това. Нека бъдем конкретни в този случай. Председ... Благодаря ви. Е, можем да подкрепим становището на докладчика за моята политическа група и специално за комисията. действително е много важно да отбележим, че става дума за техническо досие, но политическото съдържание е подчертано важно. Така че, когато говорим за помощ е, за една съседна държава като Тунис, е, е, разбира се, не можем да откажем тази помощ, но нещата трябва да бъдат анализирани, трябва да бъдат проучени, трябва да видим как точно ще се развиват нещата в нашите съседни държави и не бива да възпрепятстваме едно възстановяване и развитие. В никакъв случай не бих пледирал за това. Но тъй като членувам в Комисията по външна политика, а ФЕД пледирам за това всеки път, когато е, се говори за подкрепа и за отпускане на определени помощи или приемане на времени мерки за е, даден сектор, да се разглеждат нещата в пакет, е, да се има предвид, че става дума за една политика на съседство, която трябва да се преследва и в различни други области. Аз, казва следващият оратор, подкрепям формите на солидарност и смятам, че трябва да покажем, че се противопоставяме на тероризма и на терористичните актове. Естествено, трябва да е, проявим солидарност. Е, терористичният акт през юни бе е, е, ужасяващо събитие, което предизвиква ответна реакция, но по един начин подкрепяме всъщност предложенията на госпожа Могерини и по друг начин подкрепяме предложенията на комисията, която става дума за определени сектори. Нашият докладчик посочва, че трябва да се имат предвид различни аспекти в никакъв случай това не би трябвало да бъде прецедент по отношение на спогадбата за асоцииране и спогадбата за свободна търговия с Тунис. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Аз Споделям изцяло мнението на нашия докладчик по това становище трябва да подкрепим, трябва да проявим солидарност с народа на Тунис, но това не би трябвало да става в вреда на нашите земеделски стопани и на нашето собствено селско стопанство. И по тази причина трябва да ограничим във времето и по отношение на количеството тази мярка. Да, Uh... контингента, обхванат от временната мерка може да се отрази и на развитието на единния пазар. Трябва да имаме предвид е, това. А, господин Тарабела. Аз е, мисля, че един, е, едно споразумение като това трябва да помага на страни, които са наши съседни страни и са в економически трудности. Вярно е, че селското стопанство много често е, е израз на такъв тип солидарност. Аз искам да посоча, че е, 34 хиляди е, тона допълнително са взети от Европейския съюз. Това не е, нарушава като цяло пазара. Мерката, която се предлага от е, госпожа докладчика, върви в добра посока и мисля, че е, би трябвало да се поставят до някъде по-високи изисквания, но във всички случаи аз се радвам, е, че е, наистина има такова становище и че политик... Комисията по селското стопанство трябва да има положително отношение в такива трудни моменти, когато една страна трябва да се възстановява. Така че подобни мерки са добре дошли за мен. Благодаря. Eh bien, écoutez, moi, je ne me réjouis pas du tout de cette... Следващият оратор, господин Фаран, аз не се присъединявам към тази мярка, защото не е в интерес на европейските селски стопани. Промените през 2010 година в Тунис доведоха до една много голяма криза за туниската економика. Да, днес ние искаме или по-скоро ни прикамват да подкрепяме на вътрешния пазар производството на зектин. Сега Подобно в случая с Украина и руското ембарго, нашите земеделски стопани трябваше да претърпят загуби от тази мярка, просто за да се спре дипломатическото фиаско. Аз искам да посоча, че тук в комисията Агри трябва всички, които произвеждат зехтин, например в Италия, може би да не приемат тази мерка. Ние мислим в случая за, случай, за трудностите, които изпитаха селските стопани от руското ембарго и позицията на нашите колеги от Южна Европа днес вече не могат да защитят богатството на своята територия. И аз мисля, че ние продължаваме да жертваме част от европейската, европейската продукция на селскостопански произведения за политически цели, които не са в интерес на селските стопани. Ами, Благодаря. А, моята политическа група подкрепя тези мерки. Казаното до тук показва обаче, че могат да се очакват неблагоприятни въздействия е, върху економиката и селското стопанство, конкретно е, сектора на зехтина е, в Южна Европа, Португалия, Испания, Гърция. Очевидно, една част от държавите членки поради спецификата на сектора няма да пострадат, но други ще пострадат и имаше вече макрофинансова помощ за Тунис. Отпуснахме много милиони още през преди няколко години. имаше и отпуснати контингенти в рамките на споразумението за асоцииране и сега във връзка с терористичните нападения предприемаме някакви економически мерки като реакция на събития, които са по-скоро от политически характер. Госпожа Спиноза, представител на комисията, дирекция Агри. Добър ден. Е, благодаря е, за проектостановището. Е, що се отнася до на обозначаването на происхода, ние подкрепяме изцяло промяната, която предлага докладчикът. А що се отнася до временния характер на мярката. Да, подчертаваме, че става дума за форс-мажорни обстоятелства и в резултат на анализ на пазарната ситуация, комисията реши, че може да предложи тази временна мярка, тъй като тя няма да се отрази значително на потреблението или на производството на сектин в Европейския съюз. Тази временна мярка ще засегне само 2,2% от потреблението и производството на сехтин. Отпуснати са, както вие отбелязахте, вече съответните тарифни квоти, е, безмитни е, в рамките на е, споразумението за асоцииране, но сега, именно за 2016-17 година, се предлагат допълнителни 35 000 тона, за да се преодолее неблагоприятното въздействие на терористичната атака върху отглеждането на маслини и производството на зехтин. Тъй като на практика вноса и износа, съответно износа на зехтин и вноса на този продукт от Тунис бяха неблагоприятно засегнати след терористичните атаки. Комисията следи как точно се развива вноса на зехтин в Европейския съюз, за да е, не се допусне е, негативно влияние върху състоянието на е, сектора на зехтина в европейските държави членки. С Тунис ние имаме преференциално споразумение е от 2013 година и по линия на това преференциално споразумение е, ние можем да отпускаме тарифни е, квоти е, на годишна основа. Комисията смята, че предложените изменения в, по отношение на месечния контрол на състоянието на пазара не е необходимо по същия начин би трябвало да се подхожда към Тунис, както и към всички останали случаи, в които ние отпускаме преференциални временни квоти за определени държави. И сега да чуем отново докладчика на становището. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Ние е, ще имаме възможност още веднъж да поговорим по е, подготвени от мен текст е, и след това ще гласуваме по него. Трябва да подчертаем в края на тази дискусия, че сроковете са твърде кратки, ще трябва бързо да действаме, да се споразумяваме и да се е, постараем да спазим сроковете е, на водещата комисия Инта. Е, така че е, удължаване на срока в това отношение няма да бъде необходимо. Обръщам се към представителката на комисията, както и към някои други колеги, е, с е, следното обращение. Да, е, тези контингенти. Е, обикновено се отпускат за страни в южната част на нашите съседи. Да, Тунис в момента има проблем. Естествено, ние не отричаме това. Естествено, че проблемите се заостриха сега през 2015 и ще продължат и през 2016 година. Но в момента, в който комисията, която следи всъщност състоянието на пазара на зехтина, установи, че е, става дума за неблагоприятно въздействие, подчертано негативен ефект, тогава би трябвало да преосмисли политиката си. Това е моята идея. 18 ноември е срока за внасяне на измененията. През декември ще гласуваме и през декември становището и доклада влизат в пленарна зала. И така. Благодаря на докладчика по това становище госпожа Агилера Гарсия. А, а сега Трябваше всъщност да поговорим и по състоянието на нещата във връзка с планинските райони, но Казахме вече, че е, тази точка ще се отложи. Освен това, е, получили сте препоръките на координаторите, ако няма поступили възражения е, до този момент, мисля, че няма, можем да ги смятаме за прияти. И така, позволете ми сега да поздравя най-сърдечно заместник председателя на Европейската инвестиционна банка господин Ван Бареком, който всъщност след напускането на Вили Малтевер през август от няколко места само е новият вице-президент на ЕИБ. Поздравяваме ви много сърдечно, господин Ван Бареком. Високо ценим е, вашето е, желание да е, си сътрудничите с нашата комисия по селско стопанство. Ние също сме заинтересовани от едно тясно взаимодействие с вас. Давам ви думата веднага. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, на 1 септември помолих е, вашият, е, вашия председател да предвиди е, подходящо време, за да се представи официално на вашата комисия. Това можеше да стане естествено и по друг начин, но за мен е много по-приятно да бъда лично тук, е, за да поговоря с вас и да се представя е, пред вас. Е, в рамките на Европейската инвестиционна банка аз ще отговарям за селското стопанство, след като господин Малтерер напусна през август. За мен това е достатъчен повод за желание да е, се видим с вас. Е, селското стопанство, е, агробизнесът са области, които са изключително важни. Още повече, че аз самият съм от един селски район, в който моята майка всъщност има земеделско стопанство. И е, да, добре, е, в последно време не съм чак толкова активен, макар че на млади години съм работил и аз е, в вашата сфера. Изключително важно е значението на селското стопанство за насърчаването на европейската економика като цяло. И то не само селското стопанство, агробизнесът, е, е, горското стопанство. Е, повече от 12 милиона работни места предлагат тези сектори. Също времено има и 1,4 ми, а, е, милиона не земеделски а, е, фирми, които предлагат също а, е, а, огромно количество а, работни места, два пъти повече, 25 милиона, но също времено в момента а, не можем да се похвалим с а, м, економически растеж. Безработицата засяга всички сектори. А, и е, в това отношение селско-стопанския сектор действително ще играе много важна роля е, именно за запазване и създаване на нови работни места. Е, има няколко сектора, които всъщност са, са, така да се каже, в е, центъра на вниманието в това отношение и на там са насочени надеждите ни и Сълскостопанския сектор е един от тях. Необходими са естествено и промени е, по отношение на инфраструктурата, на технологиите, на оборудването. Всичко това може да се направи с помощта на Европейската е, инвестиционна банка, но и с помощта на частния сектор е, в съответствие с европейската политика. Така че агробизнесът е, и е, целият сектор на селското стопанство им, имат е, добри перспективи, добро бъдеще. Институциите се обърнаха към Европейската инвестиционна банка с искането да помагаме по-ефективно и по-активно на различните економически сектори в това число селското стопанство, така че да помогнем на европейските предприятия да бъдат по-активни на международните пазари. 90% от а, е, е, общия а, е, оборот, който се реализира, 75 милиарда а, евро, а, са а, реализирани вътре в Европейския съюз, но другите 10% са извън а, Европейския съюз, да кажем. Сенегал е един добър пример в това отношение, а има и други. Вилимо Терер, моят предшественик, вече е предвидил 20 милиарда евро именно за селското стопанство, за рибарството, за горското стопанство, най-вече за развитие на инфраструктурата. Банката предлага заеми, предлага кредити, но същевременно предлага и консултации. Това не бива да се забравя. Чрез консултантските служби можете да подготвите вашите искания, вашите заявки, да е, анализирате е, наличието на съответните финансови инструменти и тяхната полза за вас. Е, и можете вече да се надявате на успех, особено когато става дума за е, инфраструктура, за е, е, производствени технологии. Иновациите, естествено, са изключително важни. Господин председател, няма да задържам прекалено много вниманието ви, но и да бавя нещата с дълги уводи, но ще обърна внимание на плана Юнкер, според който всъщност Европейската инвестиционна банка започва да се занимава и с по-рисковите инвестиции. We are currently developing in the... а, а част от тези по-рискови инвестиции се отнасят до продукти а, или а, начинаещи земеделски стопани, които а, биха могли да получат финансиране по линията на схемите за споделяне на риска. От една страна ще изпълним, така да се каже, искането към нас да поемем и по-голям риск в, по линия на кредитирането и финансирането по различни програми, но също времено ще го направим с удоволствие, защото ще знаем, че насърчаваме един е, много важен сектор селското стопанство. Предприятията е, би трябвало да имат предвид това, че Европейската инвестиционна банка е конкурентно способна. Ние е, не извличаме, така да се каже, средства по линия на кредитите за нас. Не, ние влагаме, ние инвестираме. Е, това е много важен елемент. Е, не става дума за ауткрафтинг, а за инкраудинг. Освен това, е, междувременно вече има програми за финансиране на е, инвестиции и иновации. Ние предлагаме и технически консултации. Имаме чудесна служба, която се занимава именно с това. Така че е, предлагаме както на търговците, така и на производителите, включително и земеделските стопани, на консултации и по този начин е, облегчаваме и е, техният достъп до е, е, определена информация до е, компетентните органи на европейско равнище или национално равнище. Е, ние действаме антициклично, тъй като економиката ни не е в най-добрата си възможна форма, така че в това отношение няма вече проблеми. Напълно законно и легитимно е да се инвестира и в рискови сектори, като Става дума най-вече за схеми за споделяне на риска, за споделено финансиране. Т.е. чрез рисковите инвестиции, които подкрепяме, ние всъщност насърчаваме предприятията да вършат много повече, да предприемат много повече действия и по този начин намаляваме и равнището на риска и за тях и за нас. Така че мога да ви помоля само да стимулирате предприятията във вашите избирателни райони и тези лица, с които вие имате контакти, да се обръщат към нас и да се възползват от целият инструментариум, който можем да предложим. Аз все още продължавам да се уча. необходими са ми допълнителни знания по отношение на селското стопанство и практиката е, е, и е, проблемите за земеделските стопани, но накрая ще кажа само, че можете да ме намерите в Люксембург по всяко време и за консултации, за да ми предоставите важна информация. Председателят довършва списъка на а, подалите заявка за изказване. Да, господин Капуто ще бъде последния. Нека да кажем, че на всеки ще има по две минути. Госпожа Макгинес. А, господин а, Фан Далекон, добре дошли в нашата комисия. Имам два въпроса. А, вие е, всъщност не споменахте така изрично е, достъпа до кредитиране за е, отделните земеделски стопани. Комисарят говореше преди известно време за една такава възможност. Ако все пак се предвижда тази възможност, откъде ще дойдат парите? Какви ще бъдат в крайна сметка лихвите, които ще се плащат по кредитирането? За какви срокове ще се отпускат кредитите? 20 години по 3% или как ще се решат нещата? Предвижда ли се нещо конкретно в това отношение. И освен това, вие споменахте младите фермери, начинаещите замеделски стопани. Ние Искаме да насърчим младото поколение да е, се заеме с е, земеделска дейност, но също времено не правим достатъчно за тях, не им помагаме, е, включително и по отношение на подготовката и образованието. Така че това са въпроси, които засягат много директно цялата общност на земеделските стопани в държавите членки. Господин Дес. Господин Дас, е, благодаря господин заместник председател. Аз е, виждам, че е, вие се представихте, пояснихте програмата. Благодаря много за това, че посочихте, че от селското стопанство се осигуряват 25 милиона работни места в Европа. Те зависят от него и не бива да го забравяме. Имаме много модерни индустрии, обаче в Бавария, имам предвид в Бавария, че е, Много хора работят в е, машиностроенето, например, не точно директно в е, селското стопанство. И освен това в е, Европа ситуацията е различна. Сега на дума за спестовните каси, за Райф Айзенбанк и там те предложиха да има твърда лихва от 1%, за 12 години твърда лихва 1,5%. Дали техните оферти са по-благоприятни, за да мога да информирам тези, които се интересуват дали има по-благоприятни лихви. Може би ще кажете какви са лихвите при 20 годишни заеми или с по-дълъг срок. Да, точно за това го казвам. В Европа ситуацията е много различна. В момента имаме ниски лихви, е, толкова ниски, аз част не мога да си спомня да е имало такива. Затова в определени райони в Европа това ще бъде е интересно. И това, което е интересно, и вие го посочихте, доколко Европейската емиционна банка проявява готовност да влезе в сектора на рисковия капитал. Това е много важна тема за много селски стопани. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество с вас и се надявам също при следваща възможност да обсъдим тези теми. Благодаря, господин Рапе. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса, които искам да отправя към господин заместник председател. Ние нямаме много коопера... селско-стопански кооперации в Литва. Те те първа прохождат и много се радвам да чуя, че вие предлагате подпомагане на селско-стопанските кооперации. Бихте ли очертали основните принципи? Каква е разликата между финансовата подкрепа подкрепа за кооперативите и другите форми на бизнес. И още нещо. Много пари се наляха в млекопроизводството, докато цената беше разумна и приемлива, нещата вървяха добре. Секторът се развиваше. Но след като започна кризата вече две години, нито ние като национална държава, нито Европейския съюз успява да се справи с кризата. Инвестициите в този сектор са изключително ниски. През октомври, например, 2% от нашите фермери се отказаха от млекодобива и млекопроизводството и сега се опитват да изплатят задълженията си, разпродавайки декларирайки имуществото си, броя на селско-стопанските животни, на кравите също намаля сериозно през последните две години. Перспективите у нас не са добри и хората са доста сдържани при вземането на заеми или кредити, а те са им необходими за фуражи, витамини и така нататък за животновътството. Така че моля, наистина е интересно за нас да ни кажете как е, млекопроизводството, който е много важен сектор за бъдещето на селското стопанство, какви, е, как можем да очертаем по-добри перспективи пред тези сектори за бъдеще? Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Това е госпожа Родригес. Аз искам всъщност да задам един кратък въпрос. Представителят на Европейската инвестиционна банка говори за рисковия капитал, за рисковите операции. Какво точно имате предвид? Госпожа Агилера е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Това беше Наистина много интересно изложение. Най-вече за да се запознаем какво е становището на Е и Б по сълско-стопанския сектор. Много от е, възможностите, които предлага вашата банка, са неизвестни за сектора и е, искам да свържа изказването с това на госпожа Магинес. В моята страна Испания отношенията бяха такива, че uh... Трябваше да се знае какъв е достъпа до тези кредити, освен това за младите земеделски стопани, има ли някакви форми за тяхното включване или финансиране, съществуват ли специфични мерки и също така ме интересува каква е ситуацията с кооперациите. Господин Хойтеман. Благодаря, благодаря господин фон Балеком за посещението. Много се радваме, че Европейската инвестиционна банка проявява интерес към земеделието. Вие очертахте различните функции на ЕБ по отношение на селското стопанство. Аз искам да подчертая нещо, което ми се струва много интересно. Всъщност три неща имам предвид. Госпожа Магенес и госпожа Мегера споменаха достъпа до финансиране, особено за млади ферми камери, които прохождат. Начинанието е, изисква доста капитал, така че бихме искали да чуем каква е полза от участието на ЕИБ. Но на второ място, може би ще е интересно вие да помислите, да разработите финансови инструменти за управление на риска, като да речем лоши метеорологични условия или е, други такива, как това се случва, а също така бихте могли да помислите за финансови финансови инструменти са стабилни или фиксирани лихви за дългосрочен план, като това не е задача изцяло на правителството, на правителството, но трябва да помислите и за частния сектор. Това е важно. И трето, имам въпрос. Дали ЕИБ представлява интерес интерес към нови изследователски проекти и пилотни проекти в тази област. Господин Капуто. Благодаря. Благодаря, господин председател. Приветствам изказването на заместник-председателя на Европейската инвестиционна банка господин Ван Бараком. Аз е, ви благодаря за това, че се посвещавате на темата селско стопанство, не на последно място, имайки предвид е, вашия происход. Е, Европейската инвестиционна банка предостави е, някои възможни инструменти за младите селски стопани, но сега нека да се върна към темите, които засегнахте вие и при които в крайна сметка става дума за антицикличните мерки на Европейската инвестиционна банка в сравнение с другите банки. Аз бих искал да получа повече информация последния въпрос. Говорихте за селското стопанство – което е белязано от не много високи доходи, поради което предприемаческия риск тук е свързан с външни фактори. Банките не винаги са били много щегдри по отношение на селското стопанство, поради което трябва да се създаде специален канал за този сектор предвид специфичните рискове, съществуващи в него. Аз виждам нещата по същия начин, като изказалите се преди мен. Трябва да бъдат предоставени гаранции за тежки времена. Също така има и много интересна възможност за потенциални мерки, насочени към преодоляване на времена на криза. Следващият оратор, господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че дойдохте. Имам един малък въпрос във връзка с рисковия капитал в сферата на млечния сектор, сектора млекопроизводство, знаем, че има много голяма ценова криза. Ние дискутираме с европейските земеделски стопани по това, че Европа много често не може да отговори на очакванията им, например складови наличности или интервенции. Ние окоръжаваме селските стопани сами да се заемат с тази задача, сами да регулират пазара, сами да е, създават антициклично складово стопанство, но от друга страна това не струва толкова много пари. Смятате ли, че точно в тази сфера бихте могли да започнете проекти при предназначени за кооперации, за производители и още веднъж ви казвам, не става дума за суми от около 10 милиона евро. Председателят. Аз искам да добавя нещо. Ние знаем много добре, че селското стопанство има много специфични условия и водата е много важна за този сектор. Водната инфраструктура е много важна, освен това и производителските организации. Ние бихме искали да използваме новите финансови инструменти за да вървим към иновации. След това иновации и рисков менеджмент. Бихте ли казали нещо в тази връзка? Благодаря ви, следващият оратор. Uh, Благодаря за поставените въпроси. Давате ми възможност да разясне по-подробно нашата дейност като инвестиционна банка. Преди всичко по повод въпроса за банката след началото на кризата, особено след 2007, положението е съвършено различно за всички банки. Ние бяхме крупна инфраструктурна банка, основно енергетика, магистрали, летища и други подобни обекти бяха обекти обект на наш интерес. Те си остават на нашето внимание, но те вече не съставляват 75% от наши, нашия портфейл, а само една трета от него. Несъмнено, балансът ни е, е променен сериозно, защото една трета от средствата отиват и вероятно ще си останат за инфраструктурни проекти, защото такава нужда непрекъснато ще има, било за обновяване, било за поддръжка, било за създаване на нова инфраструктура. Например, в Северен Рейн-Вестфалия, например, имаме малко изоставане в това отношение. Втора трета обаче от нашето портфолио отива за малки и средни предприятия, което е много важно, защото достъпът до финансиране не е само за земеделието, но и за малко, малки и микропредприятия предприятия до сега е ограни... за сега е ограничено поради кризата, За това, и ние излизахме на сцената и затова и тази една трета от а, нашия, нашото, а, по, нашия портфел. А останалата трета е обучение, образование, здравеопазване и така нататък. Както виждате, нещата се променят. Вярвам, че вашите връзки с кооператорите и кооперативите във вашите е, държави членки ще помогнат да им да споделите с тях, че ние вече не сме банка на голяма на крупната инфраструктура. Е, ние не правим непрекъснато тези, тези турнета, ако щете, на, е, из Европа по повод фонда за стратегически инвестиции. Не можете да си представите колко много хора има, които просто понятие си нямат, че можем да им помогнат. Сега на въпросите. Госпожо Магинес, първо към вас. Достъпът до финансиране за фермери. Ще започна с ирландския фонд, наричан на времето Хогада след срещата с вашата, след среща във вашата комисия, имам в един час среща с господин еврокомисара Хоган, защото наистина се оказва натиск върху банката, за да отбележим напредък. Мога да ви уверя, че ще и че аз работя по този въпрос е, и дори тази сутрин телефонирах. Е, идеята тук е следната като структура. Ние искаме да се включим в фонда за млекопроизводство. Е, имаме известни въпроси за уточняване с търговския сектор, честно казано, защото щом излязохме на пазара, е, те веднага казаха, добре, ами ние. В момента, в който излезеш на пазара, веднага ти казва, добре, добре, това са наши клиенти, не дейте се бърка. Е, ние сме обществена банка, е, и сме задължени да се ограничаваме до определени сфери на дейности. В частния сектор си има свое място, добре, но тогава ние пък им казахме, а къде бяхте преди да излезем на пазара, преди да говорим с еврокомисаря Хоган. Така че аз тази сутрин казах на моите служители, продължаваме, докато оформим нещата, после ще видим. Мога да ви уверя, че това ще бъде разбрано и осъзнато и се надявам освен това, защото имаше и въпрос да, да го направим заедно с частния сектор. Разбира се, въпреки че сме много голяма институция, ние имаме само между 1600 до 2000 души, които работят за нас, така че работим по места, да речем във Франция с Креди Агрикол, с съответната нейна, нейна банка аналог в Нидерландия и така нататък комисията натовари банката да ускори процеса и ние правим всичко по възможно това да стане възможно най-бързо. Започнахме с Ирландския фонд за млекарство след това с мис Супе. И идеята е без съмнение в Европа е, пазари това, така че ако имаме идеята, можем да я приложим едно към едно и към други държави. Така че това е една от инициативите, по които работим много усилено. Втория въпрос. Работим по инструмент банка е, за да насърчим и подпомогнем млади фермери които да поемат този бизнес. Това е съвсем нова област от дейността на Ейбе, но аз смятам, че добре е, използваме идеите на господин Юнкер и сторим ли това, можем да се опитаме да излезем с нов продукт на пазара. Мисля, че госпожа Магилес, Магинес ме попита за е, данъци и данъчно облагане и налози. Тук не можем да се бъркаме. Това е сфера, в която имат е, примат държавите членки. Господин Дес, попитахте за 1,5% за е, тези 5 години. Дали нашите ликви са по-низки? Това е разликата между времето преди 7, 7 години. Тогава имахме криза на ликвидността. Нямаше достъп до ликвидни средства. Сега ликвидни средства е, се, се, се дава, е, така да се, ликвидни средства се предоставят безплатно. Господин Драги предоставя. И въпреки, че парите са ефтини, инвестициите изостават. Това не е въпроса за цена, а за риск, за поемане на риск. Е, и тук европейската економика няма сериозни възможности. И тук на сцената излезе плана на Юнкер много на време, защото по този начин банките могат да поемат повече рискови операции. Мисля, че това е пътя, който ще ни отведе напред. По въпроса за иновациите. Въпросът на, на господин Хатеман. Да, правим такива транзакции, правили сме го и преди плана Юнкер. Това беше в рамките на а, Хоризонт 2020. Продължаваме и се надяваме и, се, и очакваме, че ще продължим с повече такива операции през следващата година. За, защото ако банката има съгласието на акционерите, е, ние ще работим и с господин Яр за рисковия капитал. Не забравяйте, ние не сме само консултативен орган или е, и, и инвестираща институция. Ние имаме и отдел рисков капитал, което, това е много, което е много интересен инструмент. Ние опитваме да достигнем до небанкови, извън банкови форми на финансиране, което е много важно, защото европейската економика е твърде зависима от а, банковото финансиране. В САЩ тази форма, между другото, е широко разпространена, така че ако имате идеи, клиенти, кооперации, които търсят не банково финансиране, пратете ги при нас, защото ние можем да им посредничем за контакти с представители на Европейския инвестиционен фонд. И този въпрос винаги се поставя, че ние работим с крупни суми, 50 милиона и нагоре. Не е така, не е така. Ние работим в търговския сектор, в отделните държави и това е подходящо за много малки суми при прякото преките заеми до 5, а то стига до 5 милиона и това не е за една година, е може да се разпростре в доста дълго във времето. Така че ние имаме и този инструмент и го прилагаме активно. Последния въпрос по моя списък, дано не съм пропуснал нещо и под припомнете ми, ако нещо съм пропуснал. Господин председателят, макар че си тръгна, той ме попита за водоснабдяването и работим ли. Отговорът е да. Например, в Белгия имаме един от най-крупните си клиента Аквафин достъп до чиста вода което разбира се е от огромно значение за земеделския сектор и то не само в страните от Европейския съюз, но и за, например, Субсахара и Африка нашите акционери настояват да действаме повече в този сектор. Но освен това, това е свързано и с инфраструктура, защото хубаво ще произвеждаме вода, но нямаме ли достъп до нея, не сме свършили нищо. Не се получава. Но това е нещо, което правим от доста време, но аз под подчертавам само тези области, които можем да задълбочим през идните години през, чрез плана Юнкер. Повече рискови проекти, нови продукти, изследователски проекти, улесня, улеснение за млади фермери, които да поемат селскостопанските ферми от родителите си. Опитваме се да намерим механизъм с търговските банки за лекарството и и се надявам да постигна и напредък в предстоящата ми среща в един час с господин еврокомисарят Хоган, намирайки решение за всички. Благодаря ви, ако съм пропуснал някой от въпросите, поднасям своите извинения. Благодаря. Искам да благодаря най-сърдечно на господин Ван Балеком. Мисля, че наистина беше много интересно да изслушаме неговото изложение, какви възможности се разкриват в селата на селското стопанство от страна на Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, че бяхте тук и се радваме, че ще разговаряте с господин Хоган за млекопроизводството. Наистина има много възможности за внасяне на подобрения. Също така са приети препоръките на координаторите. Искам да припомня, че на 30 ноември ще заседаваме след обед, а на 1 декември преди обяд и след обяд. С това Дневният ред е изчерпан. Закривам заседанието. Благодаря.